с размяната на мнение относно положението с правата на човека и хуманитарната ситуация в Йемен. Това е едно съвместно заседание с Комисията по развитие. Заместник председателя на Комисията по развитие е тук, както знаете, ситуация, правозащитната ситуация в Йемен продължава да се влушава и е, ние наистина много е, се тревожим за това. Започнах е, бомбардировки през март 15 година. Имаше нарушения на хуманитарни всичките закони от всички страни. Имаше военни престъпления, смърт на граждани, на цивилни лица. И всичко това ставаше до този момент с пълна безнаказаност. Парламента прие няколко резолюции за нападенията срещу цивилни е, е, цели и инфраструктура. Например, нашата резолюция от 4 октомври от 2018 година, не отдавна, тази резолюция препоръча нашата комисия да следи, да наблюдава правозащитната ситуация в Йемен и да изготви доклад. На 14 ноември беше наложено ембарго върху коалицията, ръководена от Саудитска Арабия. Да не забравяме нарушенията на правата на човека, извършени от арабските емирства в Йемен – за изчезването на служители емирствата да окупираха остров Сухотра и всичко това остава практически незабелязано от е, медиите, световните медии. Комисаря по правата на човека е, установи група, която има е, за цел да да следи ситуацията. Ние се радваме, че господин Камел Джендоби е с нас да ни информира за техните констатации, препоръки. Ситуацията в Йемен беше обект на дебати няколко пъти в съвета за сигурност на ООН. Последния път това беше на 9 януари. Споразумението за прекратяване на огъня в района на Ходейда беше сключено в Стокхолм на 13 декември 2018 година. След миналата седмица, на 16 януари, Съвета за сигурност единодушно одобри изпращането на 75 наблюдатели в пристанището Ходейда в продължение на 6 месеца, които да наблюдават прекратяването на огъня. След споразумението за, нам... за спиране на военните действия имаше значително намаляване на военните действия в Ходейда. За съжаление обаче между 19 и 20 януари, ръководени от Саудитска Арабия сили, нанесоха въздушни удари на, на столицата Сана, които бяха описани от жителите на столицата като най-лошите в годината, така че политическият процес е много сложен Необходимо да се постигне напредък и други консултации следва да бъдат организирани в близкото бъдеще. И това наистина доказва необходимостта от нашата ангажираност. И преди да представя днешните оратори. Искам да дам думата на заместник-председателя на Комисията по развитие, госпожа Мирия Векхапера. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря за организирането на това толкова важно изслушване. От гледна точка на комисията ДВ аз мога само да подчертая колко е важно да обсъждаме хуманитарното положение в Йемен. Това е най-голямата хуманитарна криза в световен мащаб. 24 милиона хора, от които 80% се нуждаят от хуманитарна помощ. 10 милиона са заплашени от глад. Този конфликт наистина имаше много тежки последици за предоставянето на всякакви услуги, свързани с здравеопазването, с основните съоръжения. Има и епидемия от холера, която показва ясно какви са предизвикателствата. Европейският парламент много внимателно следи положението в Йемен – още откакто Саудитска Арабия се включи и намеси в страната 2015 година, особено след офанзивата 2018 година срещу града Ходейда. Парламентът освен това е обсъждал политическите проблеми, свързани с тази интервенция, проблемите с човешките права, и хуманитарната помощ. Ние обръщаме внимание на факта, че всички страни по конфликта трябва да гарантират безпрепятствен достъп за хуманитарната помощ. Трябва да има свобода и за хуманитарните работници – да се преодолеят различните пречки на търговските пристанища, за да може да пристига храната. Това беше и призив в резолюцията на съвета за сигурност на ООН. Това е резолюция 2451. Съветът за сигурност призовава всички страни да прилагат Стокхолмското споразумение. Има още едно важно искане в тази резолюция, а именно призовава се за приемане на економически мерки и подсилване на Централната банка, за да може да се изплащат пенсиите и заплатите на държавните служители – има още едно важно искане, а именно международната общност трябва да помисли за допълнително финансиране на плана за хуманитарен отговор за 2019 година. Прогнозите са за необходимост от 4 милиарда долара, половината от които за спешна помощ при осигуряването на храна. Европейската комисия е заделила 118 милиона хуманитарна помощ за Йемен. Европейските държави членки са също много важни донори и се надяваме те да увеличат своя принос. В края на февруари в Женева предстои организирането на конференция на високо ниво за набиране на средства. Тя ще се проведе в Женева. Надяваме се да се стигне до необходимите нива на финансиране. Очаквам с нетърпение да чуя днешните ни гости. Благодаря им за изказванията предварително много съжалявам, че за жало ще трябва да напусна залата преди да приключи разискването, тъй като имам друг ангажимент. Грация, грация. Благодаря ви. Благодаря много. И сега да преминем към разискването ще представя всеки от нашите оратори един по един. Започваме с господин Камел Джендуби. Много се радвам, че той е отново сред нас. Когато оглавявах делегацията за отношения с страните от Магреба 2011 година, посетихме Тунис. Това беше свързано с арабската пролет и си спомням колко активен беше господин Джендуби тогава. Той оглавяваше и независимата предизборна комисия, но сега веднага му давам думата. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа, почитаеми членове на парламента, ваши превъзходителства. Позволете ми да използвам възможността, за да ви благодаря – за вашата покана и тази толкова важна инициатива. Заедно с моите колеги, госпожа Елиса Пар, господин Шарлс, ние работим по правата на човека независимо и принципно, следвайки насоките на ООН. Като се има предвид, че няма много време до изчерпване на мандата е много важно да се направят допълнителни проучвания, да се види какви са новите отговорности. Ние много високо оценяваме продължаването с една година на мандата на групата на експертите. Нашият анализ показва, че има много сериозни основания за тревога. Посяга се на гражданското население, най-вече чрез въздушни удари. Освен това имаме санкциите и не може да се говори за пропорционално действие. Бомбардирането на хутите също доведе до множество жертви сред цивилното население. Освен това, се стигна до една гражданска война, която се води в градовете и не признава различията. Всичко това води до много сериозни последици от хуманитарна гледна точка. Имаме блокаж на хуманитарната помощ и това нарушава според нас принципа за пропорционалност на международното хуманитарно право. От март 2015 година в Йемен страдат от ударите на коалицията. От една страна имаме хуманитарна катастрофа, от друга страна това застрашава оцеляването на цивилното население – виждаме и действията на хутите. Ние сме от групата на експертите и можем да кажем, че произволните арестувания и задържания на хора в цялата страна и изтезанията, на които са подложени, трябва да бъдат заклеймени, защото различни страни на конфликта използват неофициални места за задържане на своите врагове. Това е абсолютно незаконно. Ограничена е и свободата на словото. Стотици са задържани в северната и южната част на страната, само защото са против проправителствените сили или против силите на бунтовниците хути. Имаме освен това и различни кампании, които се водят от правителството на Йемен, от Саудитска Арабия. Те имат за цел дезинформация. Има жени журналисти, които защитават правата на човека и които също са изложени на опасност. Има и нови рискове, които са свързани с новата бедност. Жените, децата са заплашени от сексуално насилие и няма много възможности за съдебна или друга защита. Същевременно групата на експертите смята, че е много важно всички страни по конфликта а, да вземат под внимание нашите препоръки. Ситуацията е много тревожна. Хуманитарната катастрофа също можеше да се предвиди. 22 милиона имат нужда от помощ. Над 11 милиона имат нужда от спешна помощ. Над 3 милиона жени и деца страдат от недохранване. Като вече беше напомнено, че само половината от здравните центрове в страната функционират. Да не говорим за изтезанията, за това, че се посяга на свободата на словото, свободата на вероисповеданието – и страдат, разбира се, най-уязвимите. Хората имат право да живеят в мир и в достоинство. Ние настояваме да се зачитат правата на човека, което значи да се сложи край на насилието и да има връщане към правния ред. Също така е необходимо да участват всички членове на обществото, включително жените, децата, мълцинствата. Само така може да се намери решение на конфликта. Надяваме се този път да намери своите поддръжници, защото и Йемен заслужава да е в центъра на международната общност особено сега, когато има такива проблеми от хуманитарна гледна точка. Йемен е наш водещ приоритет. Благодаря ви за вниманието. Грация. Грация per Благодаря за изказването. Не знам дали колегите искат сега да зададат въпроси, но сега ще дам думата на госпожа Рула Жебрао, е, журналист, наградена с много награди, е, анализатор на външна политика и автор. Заповядайте. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря за поканата. За мен е чести да бъда тук заедно с останалите оратори. Положението в Йемен е катастрофа и двама са ви, е, виновни. Е, цитират се е, имената от е, Саудитска Арабия, от е, Обединените арабски емирства. Обединените арабски емирства са подкрепени от Америка и Обединеното кралство с тактически е, е подкрепа. 22 милиона граждани от Йемен са оставени на ръба на е, катастрофа от недохранване. Започва и епидемия от е, холера. Гладът вече е отнел живота на 80 000 граждани от Йемен. Глад, холера, бедност това е оръжие на Саудитска Аравия и емирствата, за да накарат тази страна да бъде в подчинение. Европейските страни разбират много добре, обаче, че войната в Йемен не е забравен и замразен конфликт. Той има отношение към националната сигурност и на Европа. Обединените щати на Европа имат задължение да спрат конфликтите в най-бедните страни. Дания, Финландия, Нидерландия вече е, излязоха с ембарго за въоръжение. Скоро и още страни ще се присъединят. Сега е време да се предприемат колективни действия от е, всичките 27 страни членки. Би трябвало да се е, постанови е, ембарго за оръжие към тези две страни, защото в противен е, случай е, Йемен ще се превърне в е, огнище за отглеждане на джихадисти. Ораторката говори с темпо, което не е възможно за превеждане. След като беха наложени санкции миналата седмица за тактиките на Солсбари, това бе сигнал, че тук цената на живота на гражданите на Йемен е толкова голяма, колкото и на граждани на Обединеното кралство. обстрела се увеличил от 38 до 48%. Цитират се съответни цифри за попадения на удари с ракети. През август бяха убити 50 души един училищен автобус бе ударен и загинаха 40 е, деца. 31 на въздушни атаки бяха отправени към жилищни квартали. 10 е, от е, тях и към болници. Отправят се и удари към съоръженията на водопровода, което причинява също холера. Въздушни нападения над мирното население продължават и до днес. Затова ви призовавам да прочетете доклада на Association Press за скритите тайни затвори, където задържаните биват изнасилвани, които и тези изнасилвания се записват на видео. Силите на Обединеното арабски емиратства, които извършват тези арести, се обръщат и към мигранти, жени и деца. Тези страни се гордеят, че са унищожили Ал-Каида, но реално, според е, разследвания на Association Press, става ясно, че е имало споразумение между двете страни и Ал-Каида и стотици борци на Алкаида са били приети в тези страни с оръжията си и плячката си. Иронично. Използват се е, групи, е, застъпващи правата на човека от е, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. Тук, за да се лобира за техните интереси. В споразумението за прекратяване на огъня имаше и споразумение за е, обмяна на затворници. И то не бойци, а жени, деца, лекари, но нищо от това не се е случило. Тези две страни няма да направят нищо кое, от това, което се очаква от тях, ако не им се упражни натиск. Нарушаването на споразумението от Стокхолм трябва да бъде е, придружено от сериозен натиск от западните страни. Франция и Обединеното кралство могат да направят много. Препоръчвам също и замразяване на лични средства и забрана за пътуване на всички е, държавни служители от е, Саудитска Арабия или Обединените арабски емирства. Защото ако не се направи нищо, това ще се върне е, с по-голяма сила върху вас. Време е да се намесите и да направите това, което е необходимо. Благодаря. Благодаря за изказването. Сега даваме думата на господин Сабахи, който е специалист по Близкия изток, Иран, Йемен и се занимава с въпросите на равноправието на половете. Заповядайте. Благодаря. Както знаете, в Йемен се случи също така наречената арабска пролет. Там се създаде е, организация за преговор е, и единствените, които не бяха поканени на конференцията за национален диалог, е, бяха представителите на Алкаида. Там бе изготвен проект за национална конституция. Имаше в него и повече права за жените. Е, Определи се и възраст за сключване на брак 18, за да се преодолее проблема с браковете с деца. Саудитска Арабия отправя атаки срещу Йемен, но войната все още те не са я спечелили. Йемен сега е в е, най-тежката хуманитарна криза, която не е причинена от природни бедствия. Стотици граждани на Йемен губят живота си, но не по причина на природни бедствия кризата не може само да се тълкува само от, с конфликта между сунити и шиити. Тя се дължи на решението на принц Мохамед бин Салвин, който е решил да унищожи е, включително и музеи и археологически обекти – Хиляди е, са убити от е, мирното население. Европейския съюз е най-големия донор, но Европейския съюз продължава да подклажда е, конфликта там, като продава оръжия на Саудитска Арабия. Ако Европейския съюз и Съединените щати спрат търговията с оръжие, Йемен няма да има нужда от полза, от помощ, извинете. Ключът за решаване на кризата е пари. Почти всички европейски е, страни имат е, какво да губят от е, усилване на конфликта там. Европе... Штатите и няколко европейски страни продават оръжие на, Юр... на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства в порядъка на милиарди. Москва също продава оръжие, само че Москва не твърди, че е демократична, нито пък Иран. Доналд Трамп посети е, Саудитска Аравия и Израел и подписа договори за милиарди е, продажби на е, милиарди долари за продажби на оръжие. Има и европейски страни, които правят същото. Италия обвинява Германия, Германия твърди, че е, Италия е тази, която продава, защото фабриката е базирана в Италия. Излязаха с е, твърдение, че няма да се намесват в е, производствата на оръжие, защото хората ще си закупят заплатата. Т.е. отново основният аргумент са пари. Обединеното кралство също не се за... намесва заради проблемите с Брексит. Ако Обединеното кралство е толкова за Саудитска Аравия и продължава да им продава оръжия, трябва да е ясно, че там няма да се прекрати конфликта. Най-добре е за момента поне да има примирие, за да може да влиза в тази страна хуманитарна помощ, да са отворени предстанищата, да пристигат по храни и медикаменти. Най-добрата форма на, на решение за момента са примирията Време е да се е, дискутира и преструктурирането на е, Йемен. Саудитска Арабия каза, че ще плати 1,8 е, милиона за реконструкция. Реално сумите, които са необходими, са милиарди. И е, е по-добре да не се дават пари на тези, които току-що разрушиха страната. Благодаря ви за изказването. Сега давам думата на госпожа Радия Ал Мутавакел, която е правозащитник в Йемен и представител на правозащитна организация, която е независима организация, организацията Мватана. Тя работи да коментира нарушаване на човешките права от всички страни в конфликта. През май 17 година тя запозна съвета за сигурност в Нью Йорк в ООН за нарушенията. Благодаря, господин председател. Благодаря за организирането на това изслушване. Когато който а, се каже, че Йемен е най-тежката хуманитарна а, катастрофа, аз чувствам задължена да добавя и да уточня, че това е хуманитарна, че това е предизвикана от човека катастрофа. Има стотици инциденти с хиляди хора, чието права бяха нарушени от ръководената от Саудитска Арабия коалиция от местни групи, местното правителство, което е лоялно от нея. Има, а, има ужасни случаи, които са описани и те обясняват ситуацията в Йемен. Преките нарушения на правата на човека а, се а, съпътстват с нещо, което е ужасно, а именно глада. Гладът се използва като средство за а, потискане на хората на Йемен. Милиони а, е, граждани на Йемен не са получавали с месеци заплатите си. Много тези проблеми са предотвратими. Липсва отчетност, е, липсва е, лъже се, че те могат да правят всичко, което искат. Тогава, когато ние пътуваме по света, аз установявам, че а, ра, войната в Йемен не е забравена, тя просто е пренебрегната. Много граждани на Йемен никога не са посещавали европейски страни. Те познават обаче а, оръжията, а, които са разрушили техните техните е, домове, защото се продават е, оръжия на Йемен. Трябва да се спре подклаждането и подхранването на войната в Йемен. Мирът в Йемен е възможен. Е, за него е необходима политическа воля от международната общност. Ако международната общност упражни натиск върху страните на конфликта и ги доведе на масата на преговорите в Швеция. Това е най-сериозният шанс, който се появи от началото на войната. Ако пропуснем този шанс, ситуацията ще се влуши и не знаем кога ще имаме следващ шанс – е, необходимо е повече от предоставянето на хуманитарна помощ. Продължавайте да напомняте помняте на държавите, че те не са хумани... организации за предоставяне на хуманитарна помощ. Те са държави, суверенни държави, които могат да помогнат за а, спирането на войната в Йемен. 22 милиона йеменски граждани се нуждаят от помощ. Много е важно е, да се направи тази стъпка, защото Йемен може да бъде история на успеха и той може да докаже, че международната общност с политическа воля може да доведе до успех. А ние всички имаме нужда от успех. Благодаря. Председателя, благодаря. Това беше много важно свидетелство. Сега давам думата на госпожа Регина Егле Лиота Катрамбоне с международна хуманитарна организация, която помага на мигранти по целия свят. Благодаря. Искам да започна с благодарност на председателя Панцери за възможността да участвам в тази инициатива на Европейския парламент. Благодаря ви за възможността да присъствам тук. Аз съм тук да покажа какво е постигнато от фондацията ни от 2014 година. 385 души загинаха в Лампедуза. Това беше първото, първата организация за спасяване на мигранти е, ние помагаме и на други организации, които помагат на търсенето на корабокрушенци в Средиземно море. През декември 2016 година спасихме много тежки е, Помогнали сме на повече от 40 000 деца, жени и мъже през август 2017 година. Е, решихме да прекъснем спасителните организации, е, операции в е, Средиземно море и след това решение аз ние отидохме използвахме един кораб за спасителни операции и, а, намери, и дадохме повече от 40 тона хуманитарна помощ на правителството на Бангладеш. Нашите нашите материални нашата материална помощ беше насочена към беженците. И в края на 2018 година нашия екип е помогнал на повече от 90 хиляди пациенти с, предоставяне на вакцини. След като се стабилизира положението в Бангладеш, ние насочихме вниманието си към хуманитарната криза в Йемен. В края на миналата година ние направихме това, което правим най-добре, за да отговорим на глобалните предизвикателства. Е, ще направим един хуманитарен проект през март е, с една друга морска мисия, за да се справим с някои от предизвикателства е, в региона. Ние искаме да предоставим важни а, медикаменти и да осигурим а, медицинска помощ. Корабът ще отиде в а, Йемен и ще предостави медицинска помощ, включително офталмологична ще предостави първична медикална помощ, на които, която ще бъде предоставена с, с, с инструменти на кораба. И благодаря на, благодарение на подкрепата на помощта на гражданското общество, Нашата организация помага на страдащите, уязвимите общности. Искам да ви призова да се присъедините към кораба на надеждата, като ни свържете с всеки, който може да улесни нашата работа и може да подкрепи финансово нашата операция. Ние искаме да върнем достоинството и човечността на хората в Йемен, които страдат от ужасната война вече 4 години. И това е от жизнено важно значение за всички нас, за да може тези хора да оцелеят. Моля, присъединете се към нас. Ora darei la parola ai colleghi, se ritengono di chiederla. Благодаря. Всеки, който иска думата, може да я вземе сега. Барбара, благодаря, господин председател. Благодаря на всички за впечатляващите изказвания. Имам следните въпроси. Вие казахте, че трябва да се преговаря за прекратяване на огъня, но ако не успеем, положението може да стане още по-лошо. Правилно ли съм ви разбрала? Също така ние имаме резолюции за оръжейно ембарго. Има такива и в моята страна, Германия, но е, би било добре да се обърнем към държавите членки с призив да продължат с тези усилия. Имате ли информация за санкции в държавите членки? Какво се прави в Сърдиния? Years ago, we had a debate here with, uh... Преди няколко години Проведохме дебат с специалния представител, който отговаря за децата във военни зони. Каза се, че Саудитска Арабия е зачертана от списъка държави, които извършват военно престъпление и престъпления с деца. Но заради действията в Йемен тя трябва да се върне в списъка. Не знам какво е положението сега. Скандално е, че е била премахната от списъка. От една страна а, има и изнудване от страна на Саудитска Арабия, която предоставя хуманитарна помощ, но ще прекрати тази помощ. Също така вие говорихте за вакцинациите в Бангладеш и общността Рохинга. 2013 година някои от нас отидоха в Сана. Преди година имаше между особици. казани се, че Международната общност не е добре дошла. Над 5000 деца бяха загинали заради това, че липсват най-основни ваксини. Това също трябва да се разгледа при хуманитарната помощ. Грация. Кан. Thank you, uh... Господин Кан. First of all, can I just say thank you, uh, all of you първо искам да благодаря на всички вас за това, че има толкова вълнуващи неща, които чухме, трябва да ви поздравим с ръкопляскания. Моята страна, Обединеното кралство, също беше спомената. Ще бъда ясен. Аз представлявам опозицията в моята страна така че мога да дам само личното си мнение. Важно е да се посочи uh, um, защото ще има и друга резолюция в съвета за сигурност на ООН, специална резолюция за Йемен. Интересуваме каква информация имате за това, което предстои да се направи в ООН. Започната ли е вече процедурата и докъде сме стигнали? След това стана дума за нарушаването на прекратяването на огъня, особено при съвместните атаки. Как се работи по прекратяването на огъня. И накрая един личен коментар. Аз съм от лейбъристската партия. Ние призоваваме ООН да разследва военно престъпленията в Йемен. Не мога да приема факта, че ние продаваме оръжие на Саудитска Арабия и тези оръжия се използват за бомбардиране на Йемен, като същевременно даваме на Йемен и хуманитарна помощ. Това за мен е абсолютно безсмислено. Същевременно ние наистина имаме много резолюции за Йемен, господин Панцери. Искам да ви уверя, колеги, че ние вярваме в каузата на Йемен въпреки политическите различия помежду си и ще продължим да ви защитаваме. Но нашият въпрос е какво можем да направим в повече. Не забравяйте, ние сме парламент, не сме съвета. Ние в парламента какво можем да направим, за да облегчим страданията на йеменския народ? Della е, коалиционе. Башир. Че... Uh, Башир, благодаря, господин председател. Мислех, че този екран надвисна като гилотина над главата ви нямаше да спре, но аз съм съгласен с колегите и отличните изказвания на всички участници на трибуната, особено жените. Мисля, че вие имате голяма власт. Жените, разбира се, са извор на живота и защитници на живота – за мен е ясно, че, както и вие казахте, това е хуманитарно бедствие, най-голямото по-настоящем. Същевременно е ясно, че това е бедствие предизвикано от човека. То не е природно бедствие, не е цунами. Uh, Има много простичък въпрос – Имаме Стокхолмското споразумение и това е добре. Но как да направим следващата стъпка, защото в крайна сметка ще трябва да се вземе политическо решение. Не може решението да дойде от военна победа. Виждаме какви са последиците смърт и холера. Но какво може да се направи? Стокхолмското споразумение може ли да се използва като основа? Как може да се спре тази грозна война? Благодаря, Йозеф. Мисля, че ние трябва да обсъдим и ролята на САЩ тъй като за да се сложи край на трагедията, трябва да се ангажират и американците, а не е ясно какво е тяхното отношение. Така че исках да попитам за това. Искам да направя един коментар – situations... Имаме списък на конфликтни зони по света и този списък непрекъснато набъбва. Включват се все повече и повече места. Няма никакво съмнение, че инструментите на разположение на ООН и подобни организации са просто неподходящи – имам чувството, че липсва политическа воля. Не я виждаме никъде. И не се намира и решение. Моето притеснение е, че освен това положението продължава да се влушава. И всъщност международния ред, основан на норми, се сгромолясва – виждаме надигане на екстремистки гледни точки и трябва много да внимаваме. Самата аз се чувствам отчаяна, но все пак сигурна съм, че ако се намерят достатъчно хора с решимост и воля, хора като вас, може би ще се намери и пътя напред – Оръжейната индустрия, разбира се, че тя е много мощна, защото парите говорят и знам, че има набрани средства. Същевременно в камерата на лордовете в Обединеното кралство, както и камерата на общините, неведнъж са задавани въпроси – за финансирането. Има реално желание да се направи нещо, но за жалост все още няма решение на правителството да преустанови продажбите на оръжие на Саудитска Арабия. Благодаря. Марко Моретини. По дивизионе Пенизола Араба е, е Ирак дел СЕАЕ. Благодаря ви. Вие отговаряте за отдела в Европейската комисия. Благодаря. Аз ще премина на английски за своето изказване. Много благодаря за възможността да взема отношение като част от проявата, която идва съвсем на време. Благодарим на участниците наистина. На първо място ще използвам възможността за да изразя съгласие с направените коментари от няколко от участниците на трибуната. Те казаха колко е важно Стокхолмското споразумение и за нас това наистина е пробив, колкото и да е незначителен за някой. Ние го подкрепяме. Както беше казано от изказалите се, имаме ценната възможност и да подкрепим работата на ОНЕ след няколко години бездействие. Разбира се, знаем, че одобряването на споразумението има своите предизвикателства, има проблеми, но ние ще продължим да подкрепяме самия процес за стигане до него като се използват всички дипломатически и политически инструменти на наше разположение, така че да упражним натиск над страните и да се зачита споразумението от Стокхолм. Надявам се да се направят и други стъпки в политическата сфера – Очакваме да видим какви ще са резултатите от работата на специалния представител господин Грифиц. Също така вярваме, че има нови канали за комуникация и диалог. За нас политическият ангажимент, работата с всички участници в региона си остават много важни. Освен това, сме предоставили и на разположение на специалния представител на ОНЕ всички наши инструменти. Съгласуваме се непрекъснато на място. Имаме делегацията в Йемен, по-настоящем за Йемен, по-настоящем в Аман. Следим какво се прави и от екипа на специалния представител на ОНЕ и го подкрепяме. Много се радваме, че днес ви организирате такава проява за широко участие. По този начин темата остава в центъра на общественото внимание. Ние ще продължим да се ангажираме с нея. Госпожа Могерини го каза и на последния съвет по външни работи. Имаме двояк приоритет. От една страна да подкрепяме ООН, така че да не се стига до това, за което говориха участниците, а именно глад и хуманитарно бедствие. От друга страна, ние трябва сами да се ангажираме, да използваме набраната скорост 2018 година. Но накрая, нека кажа нещо свързано с изказването на господин Джендуби, нещо с което той започна своето изказване. Със сигурност е трудно да се работи на място в Йемен заради ограничения достъп проблемите със сигурността. Ние продължаваме да се безпокоим за положението в страната, особено за достъпа и хуманитарните проблеми. Те бяха описани много красноречиво в изказванията на експертите. Нека ви напомня, че Европейския съюз всъщност подкрепи подновяването на мандата на групата на експертите. Това беше нещо много важно като част от работата на ООН. И накрая, нека се спра на някои от фактите, споменати от господин Джендуби трябва да се има предвид и третия кръг на редовния преглед за Йемен, нещо, което започна в Женева. Ние трябва да имаме предвид разискванията в ООН. So the views of the, of the members of the council itself и да работим с членовете на съвета. Трудни са тези решения по правата на човека. Но това въжи и за върховенството на закона, за економическите, социални, културни права. Същевременно знаем, че ситуацията на място в Йемен е много трудна. Това са последиците от конфликта. Благодаря. Благодаря ви госпожа Жоал Пиньем. Господин, извинете, благодаря. Аз представлявам отдела за хуманитарна помощ в комисията. Много благодаря за възможността да присъствам. Много ни притеснява хуманитарната катастрофа в Йемен. Всъщност, Последните прогнози, свързани с продоволствената сигурност, показват, че 20 милиона йеменци са в критична или спешна ситуация. 67% от населението следователно имат нужда от такива действия. Ако сравняваме с прогнозите за 2018 година, виждаме, че цифрите са по-високи с 50%. Същевременно е ясно, че има влушаване. По-настоящем 24,4 милиона от йеменците или 80% от тях имат нужда от хуманитарна помощ. 14,4 милиона имат неотложни нужди. Тук тази група е нараснала с 27% в сравнение с миналата година. Разбира се, ние се радваме на споразумението от Стокхолм – и разговорите от месец декември. Има искрица надежда. Всички тези консултации, различни мерки а, са правилни, но съвсем не са достатъчни от хуманитарна гледна точка. Политическия процес изисква време, а ние нямаме време в Йемен. Хуманитарната ситуация се влушава ежедневно. Трябват спешни мерки – Мнозина смятат, че има пет движещи сили на тази хуманитарна криза. Много високи цени за основните стоки и услуги. Също така, кои са пете фактори? Удари срещу цивилното население, блокиране на пристанищата, на изплащане на съплати на държавни служители, девалвация на националната валута и пречки за хуманитарната работа. В резултат на това няма продоволствена сигурност. Все повече хора гладуват, след това се разболяват, все повече от тях умират. Ние не бива да забравяме хуманитарната помощ. Всичко е взаимосвързано. В момента е важно да продължат мирните усилия, да се работи с страните в конфликта. Операциите в пристанище Ходейда трябва да станат по-интензивни, за да се неутрализира военната офанзива. Това е пристанище от ключово значение за предоставянето на основните храни и услуги – на второ място необходимо е храната, която се внася да покрива много повече от 30% от нуждите. Цената на горивата също така е много сериозен проблем. На четвърто място не може цивилното население да бъде цел във военния конфликт. Трябва да се зачитат международните норми. След това държавните служители също трябва да получават своите заплати. Необходимо е да има и неограничен достъп за хуманитарните работници във всички части на Йемен. Ясно е, че трябва да има и повече финансиране на хуманитарната помощ през 2019 година. Ние трябва да продължим да настояваме за повече помощ и липса на политизиране на тази помощ. Миналата година ние съществено увеличихме своята хуманитарна помощ за Йемен. В края на годината това беше 118 милиона евро за храна, помощ за разселени общности. С други думи, отговор на кризата – най-вече с изхранването. Ние сме участвали и в съвместни и индивидуални инициативи. Глобалната общност ще се събере на 26 февруари за да се съставят плановете за хуманитарна реакция през 2019 година. Надяваме се да стигнем до 3,5 милиарда щатски долара. Като тук ще използваме системата за отговор на ООН. Но разбира се, ние трябва да адресираме най-вече факторите на конфликта и трябва да помогнем на йеменското население, за да получи достъп до помощта. Необходимо е да се продължи и с преговорите, иначе нищо няма да спре по-нататъчното влушаване на положението. Благодаря ви. Благодаря. Нека чуем сега заместник е, ръководителя на мисията. Заповядайте. Благодаря, е, господин е, председател, за това, че ми давате думата да се изкажа. Традиционно е добре да се чуят и двете страни. Действително, хуманитарната положение в Йемен е много тежко. Всички усилия са насочени към лекуване на симптомите, а не е, болестта. Причината за кризата е, е хутите, които направиха е, преврат, отстраниха законното правителство, въпреки че то направи много отстъпки и е, се наложи да се защ... отстояват позициите срещу военните групировки с сила. Също така бяхме принудени да се защитаваме от е, е, ракетните нападения на хутите. Коалицията никога не е искала тази война, коалицията водена от Саудитска Арабия. Затова те приемаха всички предложения за мир от е, пратеника на ООН. Хутите обаче причиниха хуманитарна катастрофа и продължават да я влушават с всеки изминал ден – те отказват споразумения за мир вече 3 години и половина. Всяко продължение отказват, дори споразуменията от Стокхолм не спазват, въпреки че ги подписаха след огромните усилия на господин Мартин Грифит, специалния пратеник. Хотите е, си играят е, с живота на хората и бъдещето на тази страна. Сега е, техни хора влизат в, с униформа на силите на сигурност и даже са иззели охраната на едно пристанище. Отказали са да пуснат 8 конвоя е, към Сана, след като е, правителството дни наред е, почистваше мините, които хотите бяха заложили по пъти. Най-лошото и правителството предупреждаваше за това от 3 години насам, а именно, че огромна част от помощите се краде от хутите и се продава на черния пазар, за да поддържат тяхните е, военни усилия. След подписването на споразумението от Стокхолм, хутите са е, ранили над 500 души и са убили 51 а пък има и хиляди описани е, нарушения на човешките права само в града Таз, не в цялата област. Хуманитарната е, положение се е, обостря от това, че хотите хвърлят затвора всеки, който им се противопостави, без съд, без е, присъда, без е, много често се използват и мъчения, и шантаж към семействата. Има страшни е, доклади, е, от които ви се смразява кръвта на Associated Press. В моята страна се шири е, смърт, като тя е причинена от религиозни екстремисти които считат, че имат Божието право да ръководят и да водят е, война срещу всички, които не приемат, че те са свети хора. Единственият начин да се спрат е, те е да им се от, отнеме въоръжението, да се върнем към преговори и да се спрее на места на Иран в нашите вътрешни работи. За господин Джадуби имам въпрос. Колко, доколко ви допуснаха в, ваши, в областите, където те контролират? Доколкото разбирам от вашия доклад, сте имали проблеми с област, областите, кон, контролирани от хути. Т.е. той е до известна степен едностранен. А пък цифрите, които вие цитирахте, е, е, обръща се оратора към журналиста, са силно преувеличени. Откъде е, смятате, че са... Защо смятате, че са преувеличени? Това са данни на ООН. Вие имате мнение, но ние излизаме с факти. Аз ще ви предоставя а, хиляди а, доклади и техните цифри не са, далеч не са близки до вашите. Вие излизате с мнение, ние излизаме с факти, ораторът отговаря и аз излизам с факти. Come, come vede abbiamo generalmente una espressione democratica, facciamo sentire tutte le campane. Ci piacerebbe molto che Както виждате, даваме възможност демократично да се изразят позиции в нашия парламент. Всеки има право да го направи, да представи своето виждане за нещата. Затова и сме тук. А пък аз е, в ролята на адвокат на дявола бих казал, че понякога ни обвиняват че не говорим достатъчно за Иран. Естествено, Иран има своята роля в конфликта в Йемен. Там взаимоотношенията се определят на базата на силата и коалицията а, да се казва, че само предоставя хуманитарна помощ. Опитваме се да изградим възможности, посредством които да работим за устойчив мир. Положението е много трудно, особено хуманитарното. Никак не е лесно да се работи там. Сега давам думата е, на нашите гости да отговорят набързо на изказванията. Благодаря, благодаря за всички е, изказвания и коментари. Знам, че сме ограничени във времето, затова съвсем е, бързо няма да отговарям, а по-скоро ще реагирам. Първо, Всички са наясно, че положението е много тежко и ще се отъжни. Ако консултациите не прераснат в е, преговори. Изблъскваме се с, с ужасна дилема. Същевременно положението е твърде сложно. И от вътрешна гледна точка, защото ред напрежения вътре не са получили своят отговор и адекватна реакция. И защото се намесват различни действащи лица. Яменитите се борят помежду си, това още повече осложнява положението. Положението, освен това, е много нестабилно и бързо променяще се. На място нещата се развиват е, всеки изминал ден. Е, ако има равновесие, то или спокойствие, то е много е, нестабилно. Нека да поставя кои са основните въпроси там. Първо, правата на човека. Не само в процеса на консултации за установяване на мир, но в един момент тая страна, която е прекрасна, но бедна економически, а изключително богата културно и исторически, в един момент трябва да се спазват и правата на човека, за да започне и процеса на изграждане на мира. Те не могат да бъдат пренебрегвани. Напротив. Затова се надяваме, че нашия мандат ще се развие в възможно най-добра посока, за да можем да помагаме на страната. За момента сме много затруднени и естествено това, което очакваме от вас е да имаме подкрепа. Не само за подновяване на мандата ни, но и подкрепа от страните членки, за да изпратят достатъчно ясно послание. Да можем ние да стигнем там на място и да довършим започнатото и да направим разследване по други огромни тежки нарушения, които, за които нямахме време или правомощия да се занимаем. Та в такъв смисъл това се налага. Ако не ни се предостави достъп, никак няма да е лесно. Разбира се, ще продължим да работим с други средства, ако случайно се окаже, че не можем да стигнем до там. Ние не твърдим, че сме изчерпали всичко в нашия доклад, но сме следили приоритетите и то доста прилежно свързани с положението на спазването на правата на човека. Има и доста коментари, които ни карат да се чувстваме до известна степен песимисти. Преди няколко месеца никой изобщо не говореше за Йемен. Йемен не се споменаваше нито в медиите, нито никъде. Някои хуманитарни организации надаваха сигнали е, за предупреждение, но ето сега все пак е, е, положението се промени. Сега се говори много повече за Йемен, и е, се говори за Йемен и от гледна точка на арабската общност. Затова възможността е, да се говори това, което се е, случи благодарение на вашите политически и позитивни усилия, трябва да се възползваме от този факт. Разбира се, е, механизмите вероятно са ограничени в своите инструменти, но има ред страни, които е, имат сериозни интереси, взаимоотношения, исторически, економически и дипломатически с тази страна. И именно тези европейски страни, е, считам аз, могат да действат в посока да се изпратят послания, да се вземат решения, които да позволят да се спазва примирие, е, споразумението от Стокхолм, да има реални резултати на място и да се е, работи за разрешаване на конфликта, така че ямнитите да могат да живеят в мир да живеят в е, свобода, да се даде възможност на децата на именитите да стигнат до училище, учителите да преподават, лекарите да си вършат своята работа, държавата да започне да функционира, търговията да се възстанови тази страна преди конфликта живееше от е, търговия. 90% от е, продуктите, които бяха необходими за ежедневието там, е, бяха предмет на внос. А сега това не може да се случва. Не може да се каже, че е невъзможно да се възстановят нещата. Могат с усилията на международни участници с усилията на страните, които имат най... Е, чието глас тъжи най-много там. Е, с е, благодарение и на международното обществено мнение което може да постигне своето. Нека да отдам дължимото на усилията на медиите, защото практически главно заради техните усилия ние сега имаме възможност да изкажем това, което се случва там. Мерси боку, Руля. Грации, thank you. I think the first casual... Благодаря. Истината е основната жертва във всеки военен конфликт. И е, нека да е ясно, че ние всички имаме своята мотивация тук. Ние като граждани на Йемен сме тук, защото държим да се спазват е, човешките права. И ако мога да цитирам а, нашия външен министр, когато през август бяха убити 40 деца – Цитат. Войната не може да е чиста операция. И той е прав. Войната е винаги мръсна. Тя в момента има за цел да унищожи народа на Йемен, да ги подчини. Никой от нас не е, е за хутите. Ние не заставаме за техните цели – това, за което аз заставам, е, че трябва да се мисли и за националната сигурност на Европа. Не може да се пренебрегва факта, че се продават оръжия на хора, които се съюзяват с Алкаида. Штатите им продават оръжия. И имайте предвид, че оттам ще се използва възможност да се направят атаки към Европа. Навсякъде в Европа се шири е, крайната десница. Ние сме просто журналисти, е, активисти на гражданското общество. Вие сте е, хората с е, най-много власт, е, една, един от най-мощните органи в Европа и ви призоваваме да действате. Никой е, в този 21 век не може посредством бомбандировка да се измъкне. Как така в Европа ще се плаща за хуманитарна помощ, когато е, за е, страни, където вождовете им дават е, милиарди, за да си купят давинчи или замъци в Европа? А що се отнася до споразумението от Стокхолм, там е, е подписан е, е, примирие само за Ходейда, само за една област. И ако там няма примирие, нищо не може да, може да се постигне и Йемен ще, Йемен ще се превърне в една провалена държава. А знаем какво се случва с тези държави знаете как се използвате и освен това, това, което се случва там, ще стигне и до Европа. После, ако трябва да засегнем търговците на оръжие, нека да се наложи забрана за пътуване, за да им се замразят авуарите. Тереза Мей, председателя Макрон, те се вълнуват за националната си сигурност. Те много се вълнуват кой е им е съюзник на място. И по данни на ФБР или всяка е, разно, разузнавателна агенция, там се събират в, в момента най-тежко радикализираните. Така че и атентатите от 11 септември е, могат да се свържат с Йемен факт, че е, е, от Йемен беше един от основните подстрекатели на терористите. Е, Обама лично се разпореди да бъде убит. И там така се под налягане се развихря радикализъм. джихадистите там а, са взели нещата в свои ръце. Действайте, защото това е във ваш личен а, а, интерес. И тук не става дума само да спасите Йемена, да спасите бъдещата демокрация в Европа. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с Рула. Искам да отговоря на въпросите ви по-отделно. Барбара, да, ситуацията наистина може да се влуши. Санкции, да, разбира се. Насилие срещу а, саудитските власти. И, имаше такива неща. Един Хадиджа Алсалами, салами мога да ви дам имейла, той живее в Париж. Е, втората е италянка. А, женена за Йеменец, които са правили проучвания на място. Има журналисти, които а, са пострадали. Господин Хан, вие споменахте Обединените нации, резолюцията на ОНЕ. Лично аз не се доверявам на, не вярвам на ОНЕ, защото те предоставят хуманитарна помощ на региони, региони контролирани е, от Саудитска Арабия. Е, те бомбардират училища, болници. Позволете ми да ви кажа личния си опит в 2018 година. Аз като швейцарски банкер и про един италиански лекар, работ... който работи цял живот между Рим и Сама, намери вакцинации, средства за вакцинация против холера, ние установихме, че ООН е готово да предостави тези а, вакцинации. А, има ли смисъл да се съберат 45 000 шведски франка и да се дадат вакцинациите за, срещу холера направо на саудитските саудитските власти, които действат на място, на севера, на в северната част на страната. Господин Башир, вие говорихте за а, жените. Всичко, което ние правим за жените е спряно. Юрген, а, споменахте ролята на ООН, която е много несправедлива по отношение на населението на Йемен – аз не, чу, не, не запомних вашето име на втория, да, госпожата на втория ред. Европейския съюз не е готов. И аз искам да запитам колко деца трябва да умрат, колко още деца трябва да умрат преди да се спре войната. Марко Моретини, какво не означава пробив, ключовата дума във вашата дума. Това означава оправдание да не се действа. Госпожа Моретини, продължаваме да събираме а, Йемен. Добре би било, ако се спомене а, Йемен и природната катастрофа аз се извинявам, не, чу, не чух името от отдела по хуманитарна помощ. Необходими са наистина повече средства, да, за да може да се спрат убийствата в страната. И господин Елиани никой не ви повярва на лъжите. Вие казахте това, което мислите. Благодаря ви за откровените думи. Сега. Сега първо за черния списък в 2017 година Саудитска Арабия влезе в този списък отново в 17 година. Искам да ви покажа а, сега в Йемен 20% от Йемен е контролиран, а правителството и коалицията контролират 80% от Йемен. И така, контролирайки този а, е, тези 20%, вместо вместо обаче да възстановяват сгради, армията и така нататък, те финансират е, фанатизирани въоръжени групи. И това прави военната интервенция невъзможна, защото и двете страни нямат план нито за мир, нито за война. В 2017 година неправителствените организации настояваха за спешни действия, за да може ситуацията да не бъде толкова мизерна. В пристанищата. Това може да се направи в Ходейде и това се обсъжда в момента в Швеция. Трябва да се започне с тези детайли. Иначе ще бъде много трудно да се а, премине към мирен план. Единственият начин да се победят всички милиции, да се възстанови държавата. Мирът в Йемен не означава само прекратяване на огъня, означава изграждане. Има е слабост във всички участници на конфликта. Ако международната общност реши те ще отидат на масата на преговори. Преди казуса Хашоги никой не обръщаше внимание на Йемен. И а, трябва страните в конфликта да бъдат накарани да седнат на масата на преговорите. В 2016 година имаше е, е, декларация, резолюция за войната. Сега ни е нужна резолюция за мира. От резолюцията 2016 година беше е, заличена една дума, а тя е отчетност. Аз се мисля, благодаря, че имаме глобални експерти, които наблюдават и провеждат разследвания, които наистина водят до известна отчетност. Трябва да бъдат подкрепени неправителствените организации, защото те се чувстват слаби и а, трябва да се упражни натик, за да, се спре войната. Благодаря, Реджина. Ще говоря на английски. Както отбелязаха всичките ми колеги, аз съм италианка, но аз съм загрижена за Йемен, за Бангладеш, за Либия. Когато една държава се провали, е, всички плащаме а, висока цена. За мен няма разлика между дете от Либия, от Сирия или от Саудитска Арабия. Те са деца. Да, знам, че ваксините са много важни, Парацетамола също е много важен. Ако децата имат висока температура, те не могат да бъдат лекувани. Изключително важно е да има премири, за да може всички хуманитарни организации да продължат работата си. Да, наистина можем да бъдем наивни и да казваме всички искаме мир. Да, разбира се, но това постижимо ли е? Можем ли да постигнем мир? А, сега имаме размяна на мнение по хуманитарната ситуация в Йемен. Дори тук не постигаме споразумения по някои въпроси. За това призовавам всички тук и всички, които ни слушат в интернет – позволете на хуманитарните организации да получат медикаментите и позволете на другите организации да направят онова, което могат, за да се помогне на жените и децата, които имат хуманитарни нужди. Председателя, благодаря, благодаря на всички на всички, които взеха участие в този дебат. Наистина смятам, че направихме добър, голям принос към този дебат. Първо, като се опитахме да изведем на светло този конфликт, защото има хора, които много бързо забравят – те, ние просто насочихме прожектора отново към този конфликт, както сме правили и друг път в Европейския парламент. Няма само да изготвяме резолюция, ще се опитваме да насочим дипломатическите усилия към решаване на конфликта и аз се надявам, че скоро ще пътувам за Йемен, да получа по-добра, по-добро впечатление е, от ситуацията, за да може парламента да оформи по- а, обективно становище. Благодаря на всички.